Председателят. Добро утро, дами и господа, скъпи колеги. Откривам заседанието. Днешния дневен наред е докладът Бах за обещетения на пътници при отказан достъп на борда, анулиране или големи закъснения. И като начало давам думата на докладчика господин Бах.